Нека да направя първо някакво съобщение. Гласуването за КАРП утре, е, предвидено за утре, е отложено за 7 юни. 7 юни. Второто съобщение е свързано с триалога, който тече. Първият е по националните регионалните сметки. Първият триалог бе проведен на 16 май, а втория ще бъде на 1 юни петък. Това е. А пък Омнибус 2 на 24 бе последния трилог. Това са съобщенията. И с това преминаваме към Първото проекто становище е разглеждане на измененията. Това е проекто становище относно директивата за потребителските кредити. Нека да ви информирам какви са резултатите. Разгледахме всички изменения. Нека да благодаря на всички докладчици в Сянка и на останалите колеги, които са изготвили изменения и да благодаря на госпожа Дженифър Ланг от секретарията, която ни помогна да анализираме всички изменения, за да направим компромисни е, предложения. Направих три е, предложения за компромисни изменения. И за щастие колегите ги одобриха. Първият компромис е свързан с правото на клиентите да бъдат информирани на всеки етап от процеса на вземане на потребителския кредит е, и преди подписването на договора, и по време на подписването на договора – за да бъдат информирани за рисковете, които поемат при вземането на потребителски кредит, като трябва да получават цялата информация по темите, които тясно се отнасят до техния договор. С това покриваме изменение 1 на господин Малсер, 2 и 12 на господин Дебакер, 3 на господин Гигъл, 4 на госпожа Макарти. Вторият, второто компромисно изменение покрива идеята за финансовите институции – и това те да вземат всички мерки за оценка на риска, свързана, свързан с даването на заеми в чуждестранна валута и даването на възможност потребителите да се справят с колебанието на обменния курс и е, да имат възможност да върнат заема си. Това компромисно изменение покрива няколко изменения от господин Бакер, например 13, 14 на господин Гиголд, 15 на госпожа Суинбърн, господин Дебакер, 10 и 11 и отново Гиголд, 29 и 31. Имаше няколко изменения. Два, две от нещата, които предложих в проекта становището, бяха отхвърлени от много колеги и аз се съгласих с тяхната позиция. Първото е, е следното. Да не се допуска потребителски кредит да се изплаща за по-дълъг от 5 години период. И господин Молцер и господин Дебакер е, предложиха да се заличи този елемент. Смятам обаче, че госпожа Суинбърн е, направи едно добро предложение, което съм готов да подкрепя. А именно. Призовава кредитните институции да подлагат на специална преценка отпускането на кредити със срок над 5 години при условията на потребителски кредити, за да се гарантира, че те са съобразени най-добре с интересите на сегнатите кредитополучатели. Смятам, че това предложение е добро и за това предлагам да гласуваме против предложенията на господин Моцер и господин Дебакер и да приемем предложението на госпожа Свинбърн. Същото въжи и за моето предложение да не се дава заем за едно семейство, което има само един член и се гарантира с ипотекиране на дома. Имаше няколко предложения за заличаване, но госпожа Суинбърн направи добро предложение за изменение и аз го подкрепям. Предложението е следното. Призовава финансовите институции да предоставят потребителски кредити само там, където се предвижда подходящо обезпечение, за да се вземе предвид риска и за потребителя. Има и компромисно изменение С, покриващо 25-то на господин Киголд и 26-то на господин Николаус Хунтис. Това изменение е свързано с правото на потребителя да бъде информиран за цената на допълнителните услуги, както и с правото на потребителя да избере дали или не да използва допълнителни услуги, предоставени от различни финансови институции, институции, които не са кредитодатели. И да се направи разграничение между допълнителните услуги, които са съществени и свързани с предоставянето на заема и допълнителните услуги, които са по избор за кредитополучателя. Има и други изменения, които подкрепям. Пето изменение на господин Дебакер, 8, 28, както и предложение 27 на господин Карис, 30 на госпожа Макати и господин Гигъл, 6 изменение, както и 32. И отново 18 и 23 на госпожа Суинбърн. Има няколко изменения, направени от господин Николаус Хунтис някои от тях не мога да предподкрепя. Едно от тях е покрито от компромисните изменения. Разбира се, ще гласуваме, но това са изменения, които не подкрепям, тъй като те представляват съвети към финансовите институции. И мислят просто, че не има мястото точно тук. Става дума за нещо, което е свързано по-скоро с широкия контекст на този тип предложения. Това е от мен. Ако госпожа Макарти е тук или има някой, който има желание да я представя. Госпожа Ферера, заповядайте. Госпожа Макарти беше тук, но и се наложи да напусне залата за малко. Като цяло тя силно подкрепя вашите компромисни изменения, така че смятам, че вече сме на път да постигнем интересни и балансирани резултати. Това е което имам да кажа от нейно име. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко благодаря ви за сътрудничеството. Мисля, че можем да подкрепим измененията, които сте изготвили, така че не мисля, че ще ни е трудно да постигнем а, споразумение между политическите групи. Искам обаче да ви обърна внимание на няколко въпроса. Първо, рекламите и маркетинга. Знаете, че тези пазари са вече доста добре регулирани, но все още се виждат практики, имащи и за цел да привлекат потребителите е, да вземат кредит. Наскоро видях така, такава реклама в интернет, която казваше, ако сте искали потребителски кредит от банка и а, искането ви е било отхвърлено, не се безпокойте, свържете с нас. За мен това представлява реклама и а, за това настояваме да се вземе вземат мерки срещу този тип фалшиви реклама. След това по 18.23 на госпожа Суинбърн и особено по 23-то споменаването на обезпечение, според мен, не винаги е достатъчно добро. Особено когато става дума за потребителски кредити. Едно е ипотечен кредит, когато има жилище или недвижим имот, но какво става с потребителските кредити? Телевизорът ли е? Обезпечението? Не съм много сигурен, че е добра идея. Благодаря. Uh, thank you, Chair. Um, uh, basically, uh, I, I can... Благодаря, господин председател. И аз мисля, че мога да повторя казаното от останалите колеги. Благодаря за доброто сътрудничество. Подкрепяме вашите изменения. Благодаря за подкрепата за двете допълнителни изменения. Така успяваме да предложим добри промени към директивата за потребителските кредити. От тук нататък след, следва да лобираме пред водещата комисия, за да вземе предвид нашите предложения и а, вярвам, че ще успеете да спечелите подкрепата на имка по тези въпроси. Благодаря. Е, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίσης όπως αναφέρατε συμπεριλάβω... Благодаря, господин председател. В третото компромисно предложение сте включили едно изменение. Другите изменения обаче не сте ги приели. Вие споменахте причината за това – но аз би ви препоръчал да ги разгледате още веднъж. Не искам да ви дам съвети, но това са важни неща и са сериозни неща. Не става дума за общи разсъждения при измененията със становище. Само няма да решиме проблема Например, как да се дават договорите, как се случват договорите за потребителските кредити, но не става дума само за това, за цялата процедура. По-настоящем в някои сфери положението е много критично, защото банките не дават кредити. Например, в Гърция е такъв случаят. Но аз знам, че с това становище няма да се реши проблемите. Но ви препоръчвам да прегледате още веднъж моите предложения за изменения. логиката не се нарушава с тях. погасяване на кредита преди краят, преди срока му. И на трето место трудности с потребителски кредити, които не могат да бъдат върнати поради рецесия или други трудности. В такъв случай е важно кредитните вноски да бъдат съобразени с проблемите и трудностите в съответните държави. Благодаря за вниманието. Така че прегледайте ги, моля, моите предложения още веднъж. Е, мистер Сам Потехо. Господин Сам Потехо. EFD-llä ei ole Ние няма какво да кажем, нашата политическа група няма какво да каже към момента. If, uh, there is, uh, е, nobody... Благодаря, ако няма други желаящи за думата. То аз самият искам да кажа само едно нещо, а именно да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения. Искам да благодаря на господин Николас Шунтис. На него мога да кажа, че много добре разбирам това, което се случва. То е факт и в Румъния. Когато предлагам да се спрат кредитите за семейства, които имат потребителски кредит и за тях се иска обезпечение дом. Сега виждам, че има много семейства, които са изхвърлени от банките, защото не са погасили кредита и къщата ми е било обезпечение. Аз се почувствах доста неловко положение, разбира се, но трябва да разберете, че не мога да приема това предложение да се спре кредитирането на семейства, за които банките искат обезпечение жилище, тъй като жилище е единствения актив на семейството. Да видя кога е гласуването. 7 юни гласуване. Гласуване водеща комисия 18 септември, пленарно през октомври. До 7 юни можем да водим разговори. А сега минаваме на друго проекто становище. Докладчика е господин Филип Ламбер. Предложение за соки за трансевропейската енергийна инфраструктура. Господин Ламберт, благодаря, тъй като това е становище. Не искам да губим много време с него, макар че темата е важна тъй като става въпрос за трансевропейските мрежи, най-вече енергийните мрежи, които следва да играят ключова роля в економическия подем в Европа. Когато говорим за растеж, растеж и растеж, може би това е една от областите, където могат да се създадат блага и то устойчиво, ако се използват даденостите добре. И така не трябва да забравяме, че ние не сме водеща комисия, водеща е ИТРЕ, който ми позволява вече да кажа, че някои от измененията, които са внесени от колегите, нямат място в ЕКОН, а по-скоро в ИТРЕ. Затова и аз не съм ги приел тези изменения на този етап, тъй като те не касаят работата на нашата комисия, прекалено са специализирани и подробни. След като се запознах с измененията, които получихме по приложенията, преамбюла и същинската част, мога да кажа, че принципно има консенсус. С измененията просто се внасят полезни промени в текста и трябва да сме доволни, че няма противоречие между отделните изменения. Основните моменти, кои са връзката между енергийните инфраструктури и страните в криза – Искахме да се направи изрична връзка между тези две неща, за да направим така, че мрежите да могат да се използват и в контекста на страни в криза. Затова въведохме тази идея за бързо разгръщане на, проект, на подобни проекти в страни по програмата. На второ място показателите, които се използват за приоритизиране и подбор на проекти, искаме да станат по-прозрачни, отколкото са в момента. Затова и въвеждаме идеята да се приема делегирани актове за критериите. Опасявам се, че някои от вас не подкрепа тази идея за делегирани актове. Искам да разбера на какво се дължи това. Смятате ли, че Предложението е прекалено сложно така. Това е един от начините парламента да се запознае с критериите, тъй като става въпрос за приоритизация и средства от държавната хазна. Мисля, че е хубаво да имаме ясни критерии, които подлежат на контрол от е, парламента. Някои от вас смятат, че делегираните актове са прекалено тежка процедура. ако предлагате някаква альтернатива, тя е добра дошла. Друг важен момент – изграждането на връзка между този документ и цялостната европейска стратегия за 2020 година. Повечето от вас са съгласни, че трябва да има повече съгласуваност при използването на европейски средства. Отправната точка наистина е стратегията ЕС 2020 и трябва да осигурим съгласуваност между трансевропейските мрежи и приоритетите по ЕС 2020 така че има няколко изменения, които се движат в тази посока. Една от идеите, които въведохме тук и искаме да бъде реализирана в по-широк план по линия на европейския бюджет е преглед на проекти, при които разходите надвишават с над 30 на 100 първоначално предвидените разходи. Процента му подлежи на обсъждане, но идеята е, ако има сериозно отклонение от предвидените разходи, всичко да бъде подложено на повторен контрол, за да сме сигурни, че нещата няма да излязат извън контрол. Имаше един спорен въпрос, ако не се лъжа. Нашата идея е за гласуване с мнозинство в регионалните групи, а не с консенсус. Разбирам, че обичайната практика е консенсус но нали, така всеки може да блокира, което не е най-ефикасният начин за взимане на решение. Ще спра до тук и ще изслушам докладчиците в сянка, на които искам да благодаря за оказаната подкрепа. Господин Ланге. Току-що влезах и не чух какво колегата каза. Съжалявам дълго време пътувах с асансьор. Водихме разговори за компромисите и мога да кажа следното. Политическата група е НП е съгласна с повечето неща. Разделно гласуване на едно место искаме. Общият въпрос е при тези условия, при които са, са съставени компромисите, дали да дадеме допълнителни пълномощия на комисията. Това е една от дискусионните тема. Другата дискусионна тема е какво ще вземем предвид. Но смятаме, че можем да разчитаме на единно гласуване. в 3А и 4А изискват разделно гласуване. Вероятно ще говорим конкретно за тях. С... Да, бихме гласували. Известна трудност имахме с това, че имаше почивни дни и не можахме да работиме. не можахме да преговаряме преди това и да разгледаме нещата. Но общо взето политическата група е НП след интензивно проучване и консултиране ще гласува за това този доклад. Благодаря, господин Лангис, а госпожа Ферейра. Благодаря, господин председател. Ани Подимата, докладчика в Сянка, е заета на друго заседание и затова ми помоли да изчита нейното изказване в качеството и на докладчик Сянка. Тя иска да благодаря на господин Ламберт за свършената работа, както и на докладчиците в Сянка. Според нас крайният резултат ще е много задоволителен и ще донесе сериозна полза за работата на ИТРЕ, която е водещата комисия. Принципно ние приветстваме новите насоки за трансевропейската енергийна инфраструктура, които допринасят до целите на енергийната политика в Европейския съюз, а именно сигурност на доставката, конкурентоспособност и устойчивост. Вярваме, че разработването на уместна инфраструктура е предпоставка за постигането на целите за климата и енергетиката, както и за постепенен преход към економика, която борави с малко въглерод. Приветстваме очертаването на 12 приоритетни коридора, трансевропейски коридори, както и идеята да се определят правила за проекти от общ интерес, които са необходими за изпълнението на приоритетите. Проекто становище на господин Ламбертс и предложените изменения наистина подобряват текста и те ще бъдат подкрепени от нашата група. Сред тях основно значение трябва да се отдаде на измененията, които са в подкрепа на енергийните цели, целите за околната среда в Европейския съюз, както и във връзка с енерги... стратегията за растеж и работни места. Измененията допринасят за Измененията, които касаят разходите по проекта, също са добре дошли, както и да се даде приоритетно значение на проекти, които касаят поне една държава членка, която има сериозни затруднения с финансовата си стабилност. Искаме да се спрем на някои много важни елементи, които липсваха в първоначалния текст, като избягването на изкривяването на конкуренцията, най-вече между проекти, които касаят изпълнението на един и същ е, приоритетен коридор. На второ място, преодоляването на пречките пред финансиране на пазарите чрез финансова помощ. Трябва да се направи така, че постигането на цели на регламентите да не бъде засегнато от лоши кредитни рейтинги да няма изолация между материка и островите. На последно място, регламентът ще допринесе за интеграцията на енергийния пазар по един ефикасен начин. Това ще е добре за европейския потребител, независимо от враждебната економическа среда в момента. Още веднъж искам да благодаря на докладчика и на всички докладчици в Сянка за конструктивната работа. Това е позицията на Ади Подимата от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо Ферейра. Господин Какис. I will speak on behalf of Mr. Okay. Mr. Lagarde. Thank you. <laughs> Ще говоря от името на господин Лагард, който не може да е тук. От името на АЛДЕ, компромис 3А, делегираните актове за критериите при изготвянето на проекти от общ интерес. Алди не може да подкрепи тази идея, защото това ще доведе до забавяне на процеса. Този процес трябва да е максимално бърз. Това е единствената забележка на господин Скила Какес, затова и ще спра изказването си до тук. Господин Томас Хендел, друг докладчик в Сянка. Not here. И той липсва. Някой друг? иска ли да вземе думата? Ако няма желаящи, господин Ланген. Кога ще получим от докладчика окончателния списък? Господин Ламберц, кога ще дойде списъка за гласуване? Ако утре ще гласуваме, искаме да проучиме отделните детайли. Господин Ламберт, отговорете на въпроса и имате право за последно изказване. Ние сме готови, чакаме от секретарята само да разпрати документи, иначе всичко е свършено. И така, минаваме на следващата точка. Доклад. Докладчика е Роди Краце Цегарополо. Nobody is here. Hmm? Okay. Uh, we will come back to this report if uh, report... Хубаво, ще се върнем към този доклад, когато пристигне докладчика. Сега да минаваме ли на следващата точка или да не минаваме? Господин Клинц е тук. Okay? Are you ready? No, unfortunately, miss... Готови ли сме? За съжаление, госпожа Петикайнен не е тук. Тя е втория докладчик по темата. Okay, we have to take a break, unfortunately, for uh, за съжаление ще направим 10 минутна пауза. Само 10 минути. Looking for our Търсим си докладчиците, за съжаление. Oui, appelle aussi. On appelle tous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 Okay, meeting is starting again. Next report. It's a report about attractiveness. Продължаваме с доклада за привлекателност на инвестициите в Европа. And uh, the rapporteur is Mrs. Rodi Kratsa-Tsasagaropoulos. Докладчикът е госпожа Роди Краца Цагаропова. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. За втори път обсъждаме този доклад. Първия път говорихме по съдържанието и целите, които го изложих. Имахме размяна на мнение с колегите и сега има по-конкретни предложения около 100 изменения има в резултат от доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка. Се опитах да се справя с тях и смятам, че сега имам един хубав конкретен текст. за да получим добри компромиси. Казано беше, че разумна индустриална политика е нужна в, в Съюза. Други предложения имаше, които се отнасяха за значението на бранша за инвестиции в зелени екологични развития. След това критериите за околната среда при изключването на споразумение за свободна търговия на Европейския съюз с търговски партньори по целия свят. Трябва да се гарантира в такива случаи естествено Европейския съюз да остане конкурентоспособен и екологичният дъмпинг да се избягва на международно ниво. И други теми, които са от значение, а именно образованието, тъй като там се използват обществени инвестиции. И тези изменения сме ги включили в компромисните изменения и смятам, че стигнахме до добър текст. Искам да благодаря на Итре и Реги и членовете на парламента от тези комисии. Имаше много параграфи, които бяха предложени. Идеи, интересни идеи бяха представени. Отнасящи се до моя стар текст. Включила съм ги в компромисните изменения. Това е всъщност общо казано ние изпращаме сигнала, че Европа трябва да има политика за чуждестранни инвестиции, но и за вътрешноевропейски инвестиции, за да има обща картина. Това е всъщност моето твърдение. Всички измерения имаме силни и слаби страни, всичко се осветява или трябва да бъде осветено. Това успяваме да направим с измененията. Естествено, някои изменения не ги приех. Такива, които се препокриват. Благодаря. Um, to... Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Госпожа Клеп. Благодаря, господин председател. Нека да приветствам инициативата на доклада да изготви на докладчика за този доклад по собствена инициатива за инвестиционната стратегия за Европа. Много важна е тази тема и непрекъснато повтаряме колко важно е да се изготви и такава стратегия. Смятам, че с подадените изменения подобрихме и приложното и, е, и обхвата на доклада и неговата насоченост. Надявам се, че успяхме ам, успешно да постигнем компромиси. Аз съм доволна по-голямата част от компромисните изменения вече са, е, от моите изменения вече са включени в компромисните изменения, така че искам да ви благодаря, госпожо Краца, за сътрудничеството. През последните години ние в групата на социалистите и демократите непрекъснато повтаряме колко важна е стратегия за, да има, е важно да има стратегия за Европа по отношение на економическия растеж за да могат да се създадат нови работни места. И за това се надяваме, че този доклад ще бъде едно е, добро предупреждение за комисията, че е време да се изготви стратегия за инвестиционната политика в Европа, нещо, което е поставено на централно място и от докладчика в Сянка. Господин Волф Клинц има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за за неговото изложение по отношение на доклада в окончателната му форма. При първата обмяна на мнение не присъства, господин Бос ме представляваше, но от сега мога да кажа, че чрез Шенбол сигнализирах, че в повечето части одобрявам проекто доклада Три изменения съм внесъл. От една страна исках да гарантираме, че че ние в Европа, сравнено с трансатлантическият ни партньор САЩ, трябва да осъществиме достъп до капиталовите пазари за малки и средни предприятия – да облегчиме инвестициите в такива предприятия. И трето, атрактивността на Европа, на Европейския съюз като място за инвестиции, не на последно место, се определя от незадоволителното ни демократично, демографско развитие. Трябва да се подсили атрактивността на Европейския съюз като място за инвестиции. От стоте изменения, за които говори докладчика, са безспорни повечето от тях. Има компромисни изменения, които ги включват. Някои са доста широки за мен, защото смятам, че този доклад не е мястото за тях Както преждеговорившите казах, инвестициите в публичния сектор Немава много по тази тема, тъй като public spending в последно време е, много сме наблюдавали и с това се въздържам. Имам резерви към този подход, но подкрепям компромисните изменения и съм сигурен, че утре доклада ще бъде одобрен с голямо мнозинство в нашата комисия. Thank you. Next. Благодаря. Следващият докладчик Сянка е господин Свен Гиголд. Well, um, so, uh, first, uh, we, uh, thanks for the report. На първо място, благодаря за изготвения доклад. Направили сме няколко групи изменения. Първо, искаме да се подчертае това, че за нас економически растеж, включително и развитието на преките чуждестранни инвестиции, не може да се разглежда като цел сама за себе си. Бихме искали обаче те да се засилят, за да може да се развие економиката по правилен начин, а именно да е по-природосъобразна и да се намали потреблението на невъзобновяеми ресурси. Именно заради това ни трябва много силна политика за инвестиции, включително и за насърчаване на чуждестранните инвестиции. Така че смятам, че политиката за увеличаване на инвестициите в економиката като цяло съответства на нашата потребност от зелена економика. И тук трябва да се види кои фактори се отразяват на инвестициите. Опитахме се да направим доклада по-балансиран и настояхме, че предоставянето на публични блага в областта на инфраструктурата, но също така и в областта на образованието и социалния мир са много важни, за да има стабилност. Макроекономическата стабилност също е много важна. И фактът, че е, банковата система на еврото е нестабилна, е, е един от основните проблеми пред инвестициите. След това трябва ни специална насоченост към енергийната ефективност, ефективното използване на ресурсите и усилията да се заместят нефта и газа с възобновяеми източници на енергия. Същевременно финансовият отрасъл е необходимо да се промени така, че е да бъде насочен не толкова към краткосрочни печалби, колкото към дългосрочни инвестиции. И е, за това трябва да има специално регламентиране на дейността на финансовия отрасъл. Същевременно обаче е много важно, ако държавите членки се конкурират за инвестиции и това да, да не довежда до намаляване на обществените блага. Необходимо е да има равнопоставеност, що се отнася до областите, при които може да има опасност за състезание. Например, при данъчното облагане на мобилните средства за производство, както и при социалните стандарти. Радваме се, че част от нашите изменения са включени в компромисните изменения. Има обаче е, и един проблем. Все още не сме видели пълния списък за гласуване и ние е трудно да си представим как ще изглежда докладът в крайна сметка – пък и не сме разгледали становищата на другите комисии. Може би има грешка при списъка за гласуване и може грешката да е у нас, но мисля, че е, е добре да се обмисли този въпрос. Е, при всички положения на нас това ни е необходимо, за да вземем решенията си за това как да гласуваме при крайното гласуване по доклада. Благодаря. Господин Камал е следващия докладчик Сянка. Има ли някой, който да го представлява? Позволете ми, господин председател, да кажа и аз няколко думи от името на своята политическа група, въпреки че не съм докладчик Сянка по тази конкретна тема, именно при влекателността на Европа за инвеститорите. мисля, че тази привлекателност е крайно свър... Е тясно свързана с привличането на преки чуждестранни инвестиции. Европейският съюз създава множество бариери, а именно високите нива на данъчно облагане, това представлява бариера пред инвестициите. Второ, ниската възвръщаемост на инвестициите, особено в еврозоната, може да оплаши някои инвестиции, инвеститори на този етап. Искам да ви припомня колко важна е и конкурентна способността. Когато говори за конкурентна способност, хората казват, вие говорите за нещо абстрактно, което не е толкова важно. Нищо подобно. Господин председател, конкурентна способността, това е почвата в градината. За, независимо от това дали градината ви е английска или френска по своя дизайн, тя има нужда от плодородна почва. И а, е, колкото повече изтощаваме почвата, толкова повече страда градината. Тоест, колкото повече губим конкурентна способност, толкова повече губим инвестиции. Имаме нужда от чуждестранни капитали, а с е, данъка върху финансовите операции на практика изгонихме чуждестранните капитали. Опитваме се да ги привлечем, а също но ги гоним с тази данък. И казаното от господин Клинц също е вярно. Можем да подобрим нещата и чрез по отношение на текста за необходимостта от повече инвестиции в инфраструктура. Но погледнете в Испания какво се случва. Няма страна в Европа, където има толкова много строителство на глава от населението. Най-много километри магистрали на глава от населението, най-много километри е, бързи влакови линии, най-много летища и какво се оказва? Сред младеща там безработицата е близо 50%. Така че не инфраструктурата ще ни разреши проблемите. Честно казано, виждам много проблеми, които се, из... се създават за чуждестранните инвестиции в Европа и мисля, че е необходимо да се въведе по-голяма данъчна конкуренция, а не а, е, да се хармонизира данъчното облагане, защото именно данъчната конкуренция може да привлече инвеститори. Така че нека да ви върна в реалността. Благодаря. Председателят, благодаря. Нека сега да дам думата на останалите колеги, които имат желание да коментират. Ако никой няма желание да коментира на този етап, нека да дам думата на госпожа Краца за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците, докладчиците, докладчиците в Сянка които взеха думата. Искам да намеря баланс между чуждестранните инвестиции, е, публичните инвестиции, инвестициите в екологията. Ние сме от различни политически групи в нашата комисия. Трябва да създаваме един климат, който да е благоприятен за инвестиции. Надявам се в доклада да съм успяла в списъка за гласуване вчера по обяд бе изпратен. Днеска ви го пратихме отново. Попитайте вашата политическа група. При вас трябва да има пристигнал този списък. Докладът показва колко важни са нашите предимства, които са изтъкнати. Аз мятам, че ние сме изгодно място за инвестиции, не само по отношение на чуждестранните инвестиции, но и вътрешните инвестиции. Ние искаме европейските инвеститори да останат при нас, а не да емигрират. Ние сме, аз съм на мнение, чрез помощта на колегите, добре сме оформили този доклад и е постигнат балансиран текст. Благодаря ви, че имахме възможност да разговаряме за него днес. Much, Благодаря ви, госпожо Цигарополос. Гласуването е утре. Сега минаваме на следващата точка проекто становище. Има двама докладчика, господин Клинц и госпожа Пити Кайнен. Докладите по становищата касаят изменения по две различни директиви. Благодаря, господин председател. Няколко предварителни бележки, е, които се отнасят за двата доклада, преди да се спра на отделните доклади. Много важна точка в двата доклада е въпросът с а, това доколко искаме да принудим предприятията а, да бъдат от, сделките да бъдат отчитани съгласно а, въжащите правила в отделните държави. И доколко те са длъжни да дават информация за отделните проекти, които изпълняват в отделните държави членки. При моите предложения по принцип е, съм помислил за пакетни решения, тъй като виждам връзка между задължителното включване на различни пред... видове предприятия Е, например, газовите дружества, нефтените дружества, въобще са свързани с суровини дружества. Ако искаме да разшириме броя на такива предприятия и да включим всички предприятия от определен размер нагоре, то трябва да въведеме прагови стойности и да не се случи така, че в края на деня всяко отделно предприятие да затрудниме с тази допълнителна тежест. Това ще доведе до голямо количество числа, с които не знаеш какво да започнеш. Така че дали ще принудим едно предприятие да докладва за такива проекти във всички държави, това трябва да зависи от големината на предприятието по оборота, големината на проекта и от плащанията, които се извършват в една държава членка или по един проект в съответното правителство. Иначе ще надхвърлиме желаната рамка. Тези неща съм ги обсъдил с докладчи, докладчиците в Сянка. По някои точки сме на едно мнение, но в редица важни точки не сме стигнали до единно мнение. Аз ще говоря за това сега. Смятам, че с редиц фирми трябва да започнем. Например, с, а, с горските предприятия, които се занимават с дърводобив. И аз предложих да включим и други сълскостопански предприятия които през последните десетилетия се характеризира с корупция и други такива а, нередности. Повечето докладчици в сянка от отделните политически групи, с изключение на ЕЦР, смятат, че трябва да включим всички предприятия, също от млекопроизводството, Аз по принцип мога да се присъединя към това желание, когато ако ние действително въведем прагови стойности, които да гарантират, че няма всяко предприятие да попадне в тази група. Например, и малките средните предприятия да не попадат. Моите прагови стойности бяха, че предприятията трябва да имат над 5 милиона оборот, проектите, по които се докладват, трябва да са над 25 милиона и плащанията, независимо за какви плащания става, дума за над, плащания над 100 000 евро. Тези от мен предложени прагови стойности се считат от колегите за твърде високи и направиха а, предложение по големината на предприятието. Всяко предприятие, което е по-голямо от официалната дефиниция за малко и средно предприятие. Т.е. 50 милиона оборот, 53 милиона балансова стойност, т.е. 52 милиона оборот, 260 души персонал трябва да докладват. Е, е, докладчиците в Сянка казват, че всеки проект – Например, но аз казвам, че не може това да се направи така. Например, 600 000 евро, ако се асфалтира един паркинг, трябва да се докладва. Например, при плащанията 100 000 евро, което предложих аз, те предложиха 15-20 000 евро. Само зелените казаха 50 000 евро. Тоест ние доста се отличаваме и сме далеч от единно мнение. Друг важен елемент е въпросът дали тази информация, която трябва да бъде отчитана и става дума за редица важни е, данни, като оборот, данъци, и така нататък, дали тези данни са интегрална част от официалният годишен отчет на предприятието. И като такива да бъдат, да бъдат включени в годишния отчет, който ще бъде проверен и да са част от годишният доклад от аудитора да бъдат прегледани и одобрени. Бихме получили следното. Оголиопола ще го цементираме на тези дружества. В някои държави Цимпункту, Зимбабве, Бутан и други, където някои предприятия работят в тях, има само няколко големи аудитори, но ако има такава дейност, трябва във всички държави, в които действа предприятието, да се проверяват проектите и с това цементираме олигополизма на големите е, аудиторски дружества. Нещо, което всъщност ние не искаме. И второ, това би довело до големи разходи и огромна бюрокрация – Аз мятам, че поне за началото в началото да е достатъчно да се представят числата, които са включени в е, отчета. Например, да има вътрешно счетоводство, което да дава информация за важните показатели за всяка държава и за всеки проект. Така че и тук имаме различия с, имам различия с докладчиците в Сянка. Те искат тази информация да бъде в официалният годишен отчет включена и да бъде аудитирана. Не бива да забравяме, че нашето становище е едно мнение. Водещата комисия е правната комисия правната комисия, доколкото съм разговарял с председателя и с докладчика Клаус Хайнер Лене, тя е по-скоро на моето мнение, отколкото на мнението на докладчиците в Сянка. Докладчиците в Сянка са мнозинство в нашата комисия, в тяхното мнение, спрямо моето мнение – но ако приемеме тяхното мнение, то ще се различава от мнението на правната комисия. И завършвам. Следната забележка имам. Зелените и колегите ни ферма от консервативните и от НП предложиха членове 6 и 7 да бъдат заличени. Аз мятам, че оценката на финансовите инструменти да се правят по подхода с, стойността, value подхода. Това са финансови инструменти, които варират по стойност и в някой момент с по-малко значение, отколкото цената на придобиване и може да се занимават с стойност, която въобще не съществува. Например, при правителствените е, облигации. В такъв случай. Второ, при малките и средни предприятия, при официалната класификация на комисията трябва да останем. А, дефиниция на три категории, дефиниция на два, две категории. Смятам, че при три категории трябва да бъде дефиницията. И накрая е, изложих нещо, което и съм го включил, което комисията го няма, а именно регистриране на борсата дружества и всички дружества, които е, отчитат по международните счетоводни стандарти, в бъдеще трябва да бъдат задължени да въведат електронно отчитане. Така, защото по този начин ще създадем база е, различни места, е, звена, които се нуждаят от информация от предприятията, бързо ще имат достъп до тази информация и ще бъдат съвместими данните от отделните предприятия. Регистър на дружествата, финансови служби са такива, които се интересуват от това. Благодаря. Thank you. Now I'm giving the floor to Госпожа Пиетикайнен има думата сега. Искам да благодаря на господин Клинц и на всички докладчици в Сянка за добрата работа. Моят метод на работа винаги е да постигна, доколкото е възможно за човек, консенсус. Защото мисля, че това е силната страна на парламента. Ще представя някои от е, моментите на директивата за прозрачност – има много въпроси, както каза колегата Клинц, по които все още няма решение. Отчетността по държави е най-спорния въпрос. Ще се спра набързо и на другите въпроси, тъй като те са важна част от директивата за прозрачността. Първо, дефинициите. Тук се предлага съвсем основателно комисията да представя отчет в бъдеще, който да бъде анализ... в който да се анализират различните варианти за дефиниция на малко и средно предприятие в Европейския съюз, тъй като това е много важно. Да се хармонизира терминологията относно малките и средни предприятия. Друг нерешен въпрос, който е доста спорен, е изискването за публикуване на междинни управленски доклади. От една страна има предложение това да засяга само малки и средния бизнес. А от друга някои искат да има изискване за такива отчети за абсолютно всеки. Това определено не трябва да се позволява на държавите членки. Те не трябва да могат да налагат такива изисквания. Това е, ще следя вашите коментари по този въпрос. На второ място, хармонизацията. Държавите членки могат ли да налагат по-строги изисквания от тези в директивата? Пак има противоречащи се предложения в това отношение. Аз възнамерявам да се придържам към предложението на комисия, т.е. да има такава възможност. С изключение на само някои изисквания за отчетност. Другия въпрос – хармонизираната електронна отчетна форма – екстензивното делово отчитане. Аз лично съм за тези предложения, но ще видим дали няма да намерим по-широк компромис и консенсус сред политическите групи по въпроса. Друг въпрос, касае правото на глас изчисляването на правото на глас. Може би има някаква пресечна точка между двете крайности, това, което искат някои колеги и комисията. Мисля, че такова решение би трябвало да е намерено в е, съвета. На следващо място, отчитането за всяка отделна държава. Както каза колегата Клинц, има принципно съгласие между политическите групи с изключение на консерваторите и АЛДЕ. Критериите трябва да са оборот, работници, данъчна ставка, т.е. по-широка дефиниция. Отчетност по държавите ще касае всички дружества, не само тези в горското стопанство и добивната промишленост, тъй като знам, че това не са единствените проблемни отрасли. И регистрираните на борсата и нерегистрираните на борсата дружества също ще подлежат на този режим, тъй като не искаме да се създава неравни условия в това отношение. Отчетността по проекти вече ще е само за добивната промишленост и горското дело. Мисля, че тук може да се намери компромисен вариант. След това ще се спра на следващите въпроси, които са доста деликатни. На едно място, какво трябва да се включва в финансовите отчети, които се аудитират? Имаме немска Германия относно праговете, която е съвсем разбираема. Чухме, което каза господин Клинц и господин Лене също има мнение по въпроса. Другата крайност е след позиция, която се споделя до голяма степен от останалите политически групи. Моята лична позиция е, че да, тези неща трябва да се включат до финансовите отчети и да подлежат на одит. Относно колко трудно за изпълнение е тази дейност, имаме информация за колегите, тъй като се допитах до аудиторски фирми. Големите аудиторски фирми аудитират, разбира се, големи дружества. Именно заради това има такава концентрация на пазара и олигопол, който не е добър за никой. Относно малките и средни предприятия, да, може да се намери такова аудиторско дружество с сходен размер, тези фирми са готови да извършват такива одити, тъй като ще имат повече клиенти, по-голям дял от пазара, така че те са готови да осигурят човешки ресурс и ресурси. Но основният проблем е, ако се включат финансовите отчети в социалните отчети, говорим за мек тип отчитане. Относно правните последици, ако информацията в отчета не е вярна. Те са същите, както и за социално-екологичната отчетност в момента. Винаги може да каже човек, е, допусната е грешка, може би не съм изтълкувал информацията правилно, е, има бой в тълкуването. Е така, този тип прозрачност губи изобщо своя смисъл. Имаме добре изпитана система, с финансови одит на отчете, с съответните правни задължения. Това, което казвате, носи правни последици и за аудитора, и за дружеството. Ние не налагаме санкции върху дружествата за техните сделки, но по този начин предвиждаме голяма отговорност за прозрачността. И ако сме гледаме сериозно всички тези въпроси, значи информация трябва да се включва в финансовите отчети, да бъде аудитирана. Иначе нашите усилия ще бъдат безплодни и безсмислени. Относно праговете, както чухме, предлагат се различни прагове. Принципен праг, като размер на дружеството, за да се види кои дружества трябва да отчитат. Има принципно съгласие между всички нас, че тук вододела трябва да е малките и средни предприятия. Но спорният въпрос е кое да е нивото. Дали да е точно нивото на малки и средни предприятия, два пъти размера на малки и средни предприятия, три пъти, десет пъти, както беше първоначалната позиция на господин Клинц. Моята позиция, която съв доколкото разбирам, съвпада с тази на другите политически групи, в изключение на Ауде е да се придържаме към критерия малки и средни предприятия. И вече може да говорим за два или три пъти този размер, дали да е 100 милиона или не, но тук няма споразумение. Прага плащания държавата. Тук няма толкова гъвкавост, както при размер на дружествата. 2000 евро, да речем, за фирмата са доста малко. Обаче, от гледна точка на Судан или някоя развиваща се страна, 20 000 евро е голяма сума с големи последици. Затова и искам тук прага да е нисък. На трето място, отчитане по проекти. Тук трябва да се предвидят съответните отговорности за добивната и промишленост и горското стопанство. Позицията е всеки договор, всеки лиценз да се отчита. Никой от нас не иска да се отчитат в годишните доклади паркингите. Но идеята е да имаме малък прак, да речем 1000, 10 000 евро. Като идеята е да избегнем следната ситуация, да имаме висок прак в горското стопанство. 100 хиляди или 500 хиляди стоиността на даден проект за изсичане на гори. И ние искаме изкуствено да се заобикаля законодателството, като се раздробява проекта на по-малки подчасти от по 5 или 10 хиляди евро. Мисля, че в това отношение може да се намери някакъв е, текст, който е достатъчно добър и да избегне проблема. И на последно място, във връзка с преговорите, съвета, положението в съвета ще е тежко. Ние трябва да имаме ясна и твърда позиция, защото предстоят преговори и трябва да предвидим и да направим някакви компромиси. Благодаря. Това е проекто становище, което би трябвало да е доста голямо, струва ми се. Имаме 10 докладчици в сянка. Мичел Гей. Колегата не е тук, господин Булман в такъв случай. Благодаря, господин председател. Моето изложение го правя от името на колегата Шикуна и го поставям на обсъждане той днес, за съжаление, е, не може да присъства. Ние, социалистите, се ангажираме и сме на едно мнение по двата доклада. Благодаря на двамата докладчици, на Волф Клинц и на госпожа Пети Кайнен за великолепната работа, която са извършили, която е добра база за компромисните разглеждания. Първо, политически, нека да кажа следното, за да не се загубиме в подробностите, в отделните аспекти на дискусията. Ние като Европейски парламент трябва да сме наясно какво искаме. Кога сме партньори на други държави, особено когато сме партньори на южните държави, обичаме да използваме израза good governance, добро управление. Ние очакваме от нашите партньори, държави, великолепно поведение, прозрачно поведение, е, здрави, добро управлявани държави. Там, където имаме повече правомощия от Лисабонския договор при инструментите във външната търговия, и участваме в съвместното вземане на решение, се опитваме да сключим договори, които са честни, които са стигнати, постигнати чрез качествено преговаряне, а не набързо. И в тези доклади на двамата колеги става дума за финансови отчети, прозрачност, трябва същите а, критерии за поведение да имаме. Искаме прозрачност, искаме да стимулираме тези, които са конкурентно способни, не искаме да протежираме съмнителни сделки и искаме да създадем доверие в международните пазари и за това като социалисти сме на мнение, че трябва ясно да се кажат нещата в тези два доклада, а не да вървиме към общ знаменател, а с нужната претенция за качество, особено по отношение на подхода държава по държава на отчитане. То, т.е. трябва внимателно да погледнем числата, които трябва да се докладват да не са много големи изключенията и да се ориентираме към дефиницията за малки и средни предприятия. Аз съм против да има големи отклонения от тази дефиниция. Искам, изчитам, че по принцип трябва да обхванеме новата култура на предприятията, която не натоварва малките и средни предприятия, но да задължи големите да дават нужните данни. Не е нужно някаква специална формулировка в тези доклади, а това, което ни интересува, което ни е важно за годишните финансови отчети. Ние искаме да надхвърляме тази рамка защото има и правни последици, ако установиме неправилно поведение. В а, дискусията с а, докладчиците в Сянка се оказа едно голямо мнозинство, се очерта голямо мнозинство и има все още колеги, които се колебаят но искам да ги призова да се занимават с нужното внимание към тези въпроси. Благодаря, господин Ламберт. Съвсем накратко, Сирпа и Юдо обобщиха една позиция, която споделяме, така че няма нужда да повтарям нещата, но само искам да подчертая. Въпросът е много важен и не е добре да се налага твърде големи тежести е, и е, твърде тежки изисквания върху дружеството, но също време, но е, когато има такова допълнително изискване, то води и до положителни резултати за фирмите. Преди 50 години фермери, извинете, фармацевтичните компании много по-трудно пускаха лекарства на пазара. Сега това е много по-трудно, много им затруднихме живота, но пък лекарствата са безопасни. Така че е, тук говорим за подобен вид цели. Трябва да сравним е, допълнителните разходи, които ще се наложи да се правят с е, целите, които сме си поставили. Окей, ще има повече работа с аудиторите. Някои от вас имат, искат да се борим за допълнителен растеж в Европа. Отлично, ето там ще има растеж. Не, напротив, шегувам се. Просто искам да кажа, че е важно да се обсъди прага. А, кои фирми ще бъдат а, подложени на такива изисквания? По същия начин, по който работихме по общата консолидирана корпоративна данъчна основа, е, трябва да се работи и тук в първа фаза и след това втора, ако първата се окаже успешна. Това е нещо, което си струват, е, е, което бих бил готов да обсъдя. Иначе като цяло, по принцип, според мен, това трябва да е стандартният начин на фирмите е, да водя своето счетоводство. Съжалявам, няма да навляза в повече подробности, налага ми се да напусна бързо, тъй като имам други важни и задължения. Благодаря. Uh, um, Господин председател, ще се изкажа от името на Саид Камал. който сега присъства на 60 е, годишния юбилей на Нейно Величество Кралицата. А вие все още сте тук. О, добре, ще го информирам. Господин председател, по време на обсъждането на това становище подчертах своята, е, нашата подкрепа за директивите за счетоводството, които действат вече 30 години, намаляването на административните изисквания, увеличаването на яснотата и разбираемостта на финансовите отчети ще помогне за конкурентоспособността на фирмите. И когато става дума до значението на плащанията към дружеството, трябва да се намери вярното равновесие между изискванията за прозрачност и е, твърде голямата административна тежест. Тук има няколко неща, които искам да обсъдя. Първо, докладите страна по страна. Аз подкрепям а, е, този доклад, а, е, това предложение за а, фирми, работещи в а, експлуатацията на природни богатства и изкопаеми. Опасявам се обаче, че парламентът твърде радикално настоява за преработка на регионалното на първоначалното предложение, без да има оценка на въздействието. Тук се разширява приложното поле към фир... всички фирми, без да се види какво ще е въздействието, така се забавя процеса. Е, опасявам се, че нещо, което можеше да се договори и само за една седмица в рамките на трилога, сега може да се е, договаря години. Второ, по изменението подадено от мен и господин Камал за принципа е, на справедливост и откритост и честност, мисля, че парламентът има отлична възможност да изпрати важен сигнал по този въпрос. Е, от, трябва да се премине, да се внимава, когато се преминава от финансови стандарти, основани на здрави разум, към финансови стандарти, основани на попълване на котики. Затова трябва да се види какво точно означава принципа на справедливост в четоводното право на Европейския съюз. Комисията смята, че е необходимо да се спазват стандарти, но тук говорим за стандарти, които вече се спазват, нещо, което е показано от решенията на съда от 96 и 99 година. И е, освен това е ясно, че използването на международните стандарти за финансова отчетност е, доведе до възможността банките сериозно да завишат своите е, показатели и е, ако не беше така, щеше да се избегне кризата. Благодаря. Sorry. Uh, I'm trying to see if other shadows are here. Има ли други докладчици в сянка, господин Епинг? Yes, спок, sorry. Вие се изказахте току-що. I, I said that you spoke on behalf of Mr. Kamal. Нали, говорихте от името на господин Камал, но всъщност говорихте и от своя име. Чудесно. Not here. Господин Хагланд не е тук, господин Клуте и той не е тук. Добре, в такъв случай давам думата на госпожа Макарти. Um, uh, clearly I have the same crystal ball. Честно казано, е, явно като гледаме към бъдещето, не гледаме в най-съща кристална топка с господин Непинг. Е, мисля, че може да се е, намери по-добро предложение и не съм съгласен с вас, че, че няколко години ще се чака, докато се договорим. Важно е това, което се предлага и за простяването, и за подаването на счетоводни отчети страна по страна. Е, така ще се отразят становищата и на тази комисия, въпреки че, е, разбира се, трябва да се има предвид, че дебатите продължават. И на 65-те изменения, подадени в комисията по правни въпроси, 19 от които са само върху темата е, за подаването на отчети страна по страна. Така че като една демократична институция трябва да признаем, че това е един въпрос, който е отважен от голям интерес за нашите избиратели и не можем просто и тъй да приемем позицията на съвета, подадена от датското председателство, въпреки, че там може би има и добри страни. Просто трябва да си свършим работата, да спазим демократичния принцип, защото тук говорим за директива за прозрачността и не би било добре по един непрозрачен начин да работим по нея. Мисля, че предложението на комисията по економически въпроси е важно. Мисля, че неговият принос към работата на комисията по правни въпроси, която е водеща, е много значителен. Има неща, които предстои да се договорят между докладчиците в сянка, но като се имат предвид измененията, които са подадени, става ясно, че ще трябва да се занимаем с а, това в годишния доклад. А, В Франк, ако искаме да постигнем глобален а, а, подход към тази тема, ще трябва да го включим, особено ако нямаме альтернативен подход, който да е приложим. А такъв все още не съм получила. Аз лично не виждам альтернатива. От там нататък, що се отнася до разходите, важно е да помислим по този въпрос – но подад... изпрати... ще изпратя на колегите една статия, писана от Лорд Браун, бивш главен изпълнителен директор на British Petroleum, който заявява, че всъщност за големите фирми подаването на такива отчети няма да е трудно и няма да доведе до значителни допълнителни разходи. Това трябва да се обсъди и във връзка и с подаването на отчети страна по страна, но големите фирми могат да го правят, могат да си го позволят. От там нататък, що се отнася до малките и средни предприятия, все още не сме обсъдили този въпрос. Дискусията, дебата продължава. Трябва да се е, вземе предвид и факта, че има голямо търсене или поне е, желание сред е, обществеността да се е, настоява и за отчетност проект по проект. Това в някои страни е много важно. Ето, например, в Африка има страни, в които приходите от полезни изкопами са 6 пъти повече от помощта. Оганда, например, става дума за огромни суми пари, за това ни трябва повече прозрачност и тези страни да могат да се борят с корупцията. И една възможност да се прави и това е с тези доклади. Мисля, че няма как да се върна към темата по-късно, за да се е, постигне най-добрия вариант. Затова мисля, че трябва да се захванем с нея сега и, и да видим какво ще договорим със съвета и комисията. Що се отнася до по-техническите въпроси, очаквах с нетърпение вашите коментари. Обсъдих с господин Кринц въпроса за XBRL. Става дума за формат XBRL за финансово или бизнес от, за отчетност на дружествата а, не мисля, че е добре да изискваме това да е задължително. Не можем ей тъй да а, а, наложим задължително спазване на някакъв формат. Това не се прави по принцип, ние не го правим в други области и може да има възможност да се използват приложения, които не са основани на XBRL, но може крайният им резултат да е много подобен. И ако се разгледат изследванията в тази област, няма никакви е, убедителни доказателства, че XBRL е най-добрият формат, с който разполагаме сега. Друго важно нещо е, че в момента Европейският орган за ценни книжа и пазари разглежда този въпрос и, въпреки че не е задължително, се насърчават фирмите а, на доброволен принцип да използват XBRL. И в зависимост от това как ще гласувате вие тук в комисията, според мен е добре да се намери някакъв компромис. Да се насърчи използването на XBRL, но да не се прави този формат задължителен. В крайна сметка, колкото повече се използва този език, толкова по-голяма вероятността той да се превърне в стандарта за използване. В Комисията по правни въпроси не сме обсъдили а, а, а, темата. Всъщност трябваше да обсъждаме в момента по същото време, в което обсъждате вие тук, но за съжаление се прехвърли обсъждането на темата към темата акта и е, е, това е много жалко. Ще имаме възможност формално да обсъдим нещата с председателството, но се опасявам, че нямаме мандат е, за да обсъдим нещата достатъчно подробно. Времето изтича, е, скоро приключва работата си и това председателство и трябва да се действа по-бързо в парламентарните комисии. И така очаквам с нетърпение становището на Комисията по економически въпроси. Благодаря. Ако никой друг няма желание да се изкаже в момента, давам думата на господин Клинц и на госпожа Пиети Кайнен. Няма да добавя, а, нямам а, кой знае какво да добавя. Благодаря на докладчиците в Сянка за изказванията, благодаря и на Арлин. Както вече а, бе казано, има области, по, а, които мненията ни все още са разделени и се надявам през следващите няколко дни да успеем да ги сближим. Преди по-нататъчните дискусии с докладчиците в Сянка, бих искал да имам възможност да представя темата в своята политическа група. Е, ще направя това следващата седмица и оттам нататък вече ще видим до каква степен можем да сближим позициите си. При всички положения, съгласен съм с Арлин, че не се налага да подкрепим непременно позицията на съвета. но е добре за триалога да приемем позиция, която да е приемлива, поне като отправна точка за обсъждането в съвета так, защото иначе те просто няма да искат да се обсъди тази тема. Трябва да видим как да направим това. Аз по природа съм оптимист, така че мисля, че ще успеем. Госпожа Пиетикайна, заповядайте. О, извинете, господин Клинс се намесва по отношение на езика XBRL. ме... Той ще е задължителен само за фирмите, които използват задължително международните стандарти за финансова отчетност. Т.е. тук малките и средни предприятия не са включени. Госпожа Пяти Кайнен, можем ли да чуем и комисията преди аз да направя последните си коментари? Председателят да. Всъщност трябваше да покани представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще се опитам да отговоря на няколко конкретни въпроса, които бяха повдигнати. А, няма да навлизам в общия доклад. Първо, по отношение на казаното от господин Булман, трябва да има предвид общата картина и а, крайната цел на предложението на комисията, е именно да се създаде повече прозрачност по отношение на това какво правят големите фирми в а, областта на експлуатацията на природни богатства, е, полезни изкопами в трети страни. Това беше основната цел. Разбира се, готови сме да приемем всички предложения за подобрение. Целта е наистина да се постигне прозрачност. Не искаме да а, правим половинчато предложение. Разбира се, е важно да се постигне а, някакъв баланс, особено по малките и средни предприятия и по микроплащанията. Шел, например, може би плаща а, на Нигерия 1 милиард в данъци. Ако трябва това да се раздели на, на плащания по 20 000 евро, а, това ще доведе до гигантски доклади, а, което всъщност е нулева прозрачност. Конкретните въпроси. Първо, по отношение на аудитирането на финансовите отчети. нито по EITI, нито по Dot Франк има специални изисквания за аудит. Това означава, че ако се добавят нови изисквания за отчетност, ще има дублиране на работата по аудитирането, тъй като тези доклади вече са аудитирани. В комисията се опитва да създаде някакъв вид равнопоставеност на фирмите между Европа и Съединените щати и е добре да не се отклоняваме твърде много от това, което се случва в щатите. Второ, това е част от едно по-широко усилия за опростяване. В съвета направихме голям, отбелязахме голям напредък за простяването на правилата на малките и средни предприятия, които ще бъдат действително двигателят за излизането от силата и тук вижда от кризата. И тук виждаме отличен начин а, да се намалят изискванията към малките и средни предприятия. За това е добре да не се и губи време. По формата XBRL Разбира се, ще трябва отново да се е, е, координират нещата с е, комисария, но като цяло има много положителни коментари по тази идея. Вече сме 21 век, не може да се работи само на хартия и XBRL изглежда е в общи линии стандарт, който се използва, но разбира се, трябва да се прегледат отново нещата. ЕСМА трябва да участва, щом се отнася до стандартите но като цяло нашето а, отношение по XBRL е доста положително. Ще видим вече точно как ще се формулират изисквания. И накрая... Вече 30 години се говори за принципа на справедливост и вярност. Това е принцип, който винаги се прилага през четоводните отчети. Той е задължителен. Принципа счетоводните отчети да представляват поверен начин случващото се с финансите на даденото дружество. И е, мисля, че тук, особено след кризата, е, е очевидно, че ние сме и в хармония с юриспруденцията в тази област. Сирма Пиети Кайнен, а що се отнесе до калкулирането на правата за гласуване? Не се използва микрофон. Може ли да повторите въпроса, тъй като колегата е специалист по директивата за прозрачността? Какъв точно е въпросът ви за правата за гласуване? Значи въпросът е следния. Какъв метод трябва да използваме при изчисляването правото на глас? Номиналния метод или делта? Има предложение да се използва формулата Делта за всичко. Има предложение в Делта да се използва само за